Dear colleagues, welcome. Уважаеми колеги, добре дошли на днешното заседание. Днес, както знаете, ще обсъждаме отношенията между ЕС и САЩ в светлината на економическата и социална криза. В светлината смисъл, че вече сме я попреминали, но не знам дали това е така. Така или иначе имаме две сесии днес първата сесия ще говорим за финансовата и економическа криза и трансатлантическите становища, както и общите предизвикателства пред нас. Двама високоставени експерти ще говорят по тази тема. Първият е професор Джозеф Мейсън, той е председател на кате... Извинете, ръководител на катедрата в УРСО, школата по бизнес и така нататък. Няма да чета автобиографията му сега, защото можете да я погледнете, има я на хартия. След това господин Петър Юнгин от Германия. Той е много известен бизнесмен в Германия, бил ръководител на голяма фирма, преди да започне своя бизнес от така наречените бизнес ангели. Нека да започнем веднага. Така или иначе, 10-15 минути дадохме толеранс. Първо ще дам думата на професор Мейсън и след това на Питер Юнген. Ще помоля колегите, ако може да говорят на повече от 10 минути, а след това ще имаме възможност да им зададем въпроси, на които те да отговорят. Ако смятате, че нямате достатъчно време за изразяване на становището си, може да го направите и при сесията с въпроси и отговори. Давам думата на професор Мейсън. Благодаря. Благодаря ви за поканата. Ще говоря по всички въпроси, които са посочени в дневния ред, като ще навляза в подробности в края или по време на посещението на вашата делегация в Вашингтон. Кризата не е свършила. Има доста ипотеки, които все още с неуточнен статус. статус ще видите каква е динамиката. Очакваме 2007, всъщност очаквахме да започнат нещата и така и стана. Една част от тях 2011 година би трябвало да бъдат преразгледани, трябва да бъдат е, рефинансирани и ипотеките, които в момента са в такъв процес, наистина са токсични. 2006-2007 са тези ипотеки, които са PLI, така че хората трудно могат да си покриват а, вноските. Тези ипотеки, мисля, че наистина няма да могат а, да изплуват. Виждате, че всичките хазни са се опитали по някакъв начин да компенсират голямата част от а, различните видове облигации, които издават а, държавите, се опитаха да балансират това, но както виждате и спредовете се увеличават на държавните кредитни дефолтни слопове. И финансовите институции си остават в риск. Ето, показвам един слайд, където виждате как изглеждат нещата. Нито един от политиците не е готов да направи необходимите орязвания на бюджета и съответно системата не може да бъде в равновесно състояние. Джон Тейлър излезе наскоро с един доклад, където се казва, че макар, че се казва, че кризата започна 2008 с а, Лейман, а, вижда се, че всичко това е започнало с обявленията, с които излезаха в а, пресата и след а, техния провал. Господин Гайтнер, министър на финансите в Штатите е запознат с това колко е важно да се вземат решителни мерки, защото точно тогава той беше човека, който изяви големи колебания. Използва се дори езика на епидемиологията и се говореше за заразни заболявания по повод на тази криза. сравнява се с различните подсистеми на човешкото тяло, които са взаимосвързани и подхранвани. В случая се визира една метафора, свързана с банковата система, която действа така. Тази взаимосвързаност всъщност води до допълнителни патогени, както и заболеваемост, ако трябва да продължим да говорим в тази метафора. И за това по-голямите дисциплиниращи мерки биха укрепили системата, биха заздравили здравето и в САЩ поне се говори за повече регулаторни мерки за заздравяване на системата. За три вида мерки се говори за ампутиране, за вакциниране и за трансплантиране. От една страна, ако започнем с ампутацията, нещата се сравняват с отрязване на ръка или крак, но пък от друга страна сравнението с вакцинацията е съвсем а, уместно също, защото тогава патогените биха били такива, че а, да може да бъде преборена цялата тази система. А, тук а, говоря за меко разрешаване на проблемите, за да може тази система да бъде освободена. For sudden transplants и е важно тези меки механизми да започнат да действат, когато се задействат и самите механизми на пазара, а пък системните рискове да бъдат намалени. Трябва да кажа, че тук се прави разлика между различните институции, ако искаме да намалим риска, който може да възникне от някой лош от действащо лице, би трябвало да действаме преди този заразител да пренесе болестта към другите. Т.е. кредитните агенции чакаха прекалено много, регулаторните органи също чакаха прекомерно преди да излязат с мерки. Дори когато говорим за финансовата криза, трябва да се каже, че дори едно фалиране на една а, институция е бавен процес и затова би трябвало а, да се действа максимално бързо и да се реагира така че при следващата криза да бъдат елиминирани такива действащи лица. Би трябвало да могат че да се действа от страна на дънакоплатеца, имам предвид регулаторния орган, да може от името на дънакоплатеца да вземе съответните мерки. Какво да очаквам от регулаторния орган? Идеята тук е била винаги да има безопасност, както и здравост и цялостност на организациите. Тоест, от една страна всички всички, не всички институции да бъдат функционално регулирани, а пък тези институции, които не са функционално регулирани, да бъдат дисциплинирани, като не, изп... не им се предоставя никаква подкрепа, независимо колко е голяма кризата. Обаче проблема е, че ако се направи грешка, последиците ще бъдат ужасяващи тази мрежа, предпазна мрежа би могла да струва много. Получава се асиметричност на инвестициите, самите предприятия и институции стават неплатежоспособни и затова инвеститорите наказват всички институции, защото не могат да направят ясно разграничение между едната и другата. Затова трябва да има достатъчно информация, за да се видят мерките или какво представлява цялата тази картина, преди да се предприемат мерки. Трябва да се наблюдават пазарите за нови видове риск, защото такъв мониторинг води до прозрачност, независимо къде се намира тази прозрачност. Регулаторите трябва да помогнат на системата да излезе от скрития риск от асиметричност, преди да се падне или да се прескочи ръба на пропаста. Трябва да се възобнови доварието, но, както пеят Beatles, Money can't buy you love. Така че, ако парите не могат да помогнат сами по себе си, какво може да ни помогне? Световната економика, в крайна сметка, знаем, че е податлива на такива шокове и трусове. Виждате как нараства тези трусове и по време на кризата на братята Леман. 2007 виждате, че риска се е смятал за много малък, докато в дясно все още той се смята за огромен. Докато не се изяснят тези рискове, пазара ще бъде податлив на кризи. Има много път пред нас. Краткосрочните финансови стимули може би не са добро решение. В някои държави съответно тези краткосрочни мерки стават дългосрочни, а има ограничения на бюджета. Не говорим само за еврозоната или развиващите се страни. САЩ също трупа огромен задлъжнялост и груп заявява, че дисбаланса в бюджета на САЩ е четвърти в света. И наистина сме само зад Исландия, Гърция и Обединеното кралство. Конкурентната девалвация е един от процесите, които се използват по време на голямата депресия, но той не е препоръчителен сега. Можем да създадем и следващ огромен мехур или балон, но това също не е препоръчително. Бихме могли да насърчим ново економическо развитие, но за него са необходими субсидии или пък организиране на а, различните права на собственост. Както бе заявено и по-рано, не може с пари да се купи всичко, нито пък само те могат да възстановят економическия ръст. Трябва добре да се управляват ресурсите на всяка една страна, за да има добро развитие. Можем да чакаме или пък а, да действаме, защото а, това и направихме по време и след Втората световна война, когато изчаквахме да ни принуди външния свят. И накрая това, което се случва, не е ново. Дори частното финансиране и секуритизацията вече са на 40 години. Необходима е динамична, постоянна рамка отвъд Базел, за да бъдат интегрирани реформите в бизнес средата нямаме нужда от някакъв орган, който да бъде глобален и огромен за предоставяне на кредити, но смятам, че трябва да хармонизираме институционалните структури, за да няма толкова много арбитраж. Или това ли ще чакаме следващата криза. Uh, много ви благодаря. И сега веднага преминаваме към следващия оратор, а, и, а след него а, на въпросите и отговорите. Благодаря, господин председател. Хареса ми бележката с либорите, тъй като толкова много хора в Европа смятат, че ако не са били, като не са били Lehman Brothers, нямало да е имало такива кризи. И онова, което направи американското правителство. Всъщност трябваше да бъде направено много преди това. 20 години след падането на Берлинската стена не сме имали такъв растеж в историята, тъй като е, мнозинството от хората живеят в държави, които са избрали капитализма Имали сме кризи преди. Капитализма е, не е чуш на кризите. Тук се говори за нови неща и трябва да намерим някакво решение за Е, за компромиса да имаш една динамична економика, вярно с кризи от време на време, имали сме ги в началото на века, в 27 година и сега. А, тази криза беше необходима, защото в противен случай кризата щеше да бъде много по-трудна, много по-трудна да се коригира. Дисбалансът щеше да бъде същия в текущите сметки, в глобално равнище и вътре в Европа. И ако имаме трудности да се справим с сега, щеше да бъде още по-трудно да се справим по-късно. Какво щяхме да направим, ако сапунания мехур растеше и всъщност щеше да се спука много по-късно, а извяра, с който трябваше да се справим, щеше да бъде много по-голям. Лесните пари създават един глобален дълг в сравнение с политиката на жилищата в Штатите, където политиката беше изцяло е изцяло безотговорна. Представете си лице, което получава 700 хиляди долара заем, като няма собствен капитал и няма практически доход. Всъщност ние говорим за регламентиране и регулация. На нас ни е необходимо повече или по-добра регулация. Но как да постигнем това? регулирането на пазарите и на банките е, в, Европа е много повече административно, отколкото структурно. В Америка ние е, говорим много за структурата. Е, сега президента харесва идеята преди 10 преди десетина дина а, той а, а, каза, че ще иска да излезе, да влезе в историята, поне с едно правило, което е кръстено на неговото име. И сега отново обръщаме твърде вни, голямо внимание върху а, не онези елементи, за които са важни. А, частните капитали а, в много случаи изчезват, но това не създава голям риск. повечето хора разбират, че а, в европейските банки леверидж беше 40-50 банки, а за хедж фондовете 3 до 4. И след това вече имаме дейностите свързани с дауншиц. Това е една програма, по която вече работи Европейския съюз. 750 всъщност е, е, е същото, което се прави в Америка, само че в много по-голям мащаб. Е, това не се проявява в правителствените задължения. И от гледна точка на бюджета, твърде имаме, и, има твърде е, голям дълг, е, защото там има и голям е, бюджет. Е, оценяващите агенции дадоха оценка 3 пъти А на 669 продукта. Има 12 или 13 институции в света, е, които имат 3 пъти А. Е, кой регулираше това? Кой наблюдаваше това и не го видя? Всъщност, е, оценяващите агенции, рейтинговите агенции, е, трябва да бъдат е, забран, за, закрити. Е, те се занимават с, с е, някои въпроси, но не с инвеститорите. Е, аз ако ангажирам някой, който да ви задължи а, да а, купите моята къща на а, базата на цената, на която аз съм оплатил да оцени къщата ми, никой нормален човек няма да направи това. Единственото нещо, което правят рейтинговите агенции, когато те излязат с някаква оценка, а, тяхната оценка е или неправилна, или твърде закъсняла, или диагнозата а, е дошла твърде късно, защото пациента вече е умрял, дори не умираеща. Басел е крива концепция. Басел има много по-малко въздействие, ако искате да инвестирате в ипотека а, или ако инвестирате в CDO, има малко изискване за собствен капитал. И Базел насърчава банките да а, инвестират, но не в собствени заеми, защото там а, е а, е, неблагоприятна ситуацията. Ако четете книгата на Майкъл Луис, кой ще купува тези CDO, има и CDO, има и CDS, някой трябва да продаде това CDO и тогава може да се купи и CDS. А, всъщност това са авторите на а, пазарната ситуация според Международния валутен фонд. А, 0,2% е, само са в а, Азия. Банковата криза е банкова криза на Г7, защото европейците са инвестирали повече, отколкото самите американци. И в книгата на Луис някой му а, пошепва в телефона, а кой купува тия неща? Всъщност а, е, и той отговаря Дюселдорф и това е Вест Дойче Ландесбанк. Единствената банка, която не можеше да бъде спасена, беше в Германия, защото правителството вече притежаваше тази банка. И какви са последиците. Няма. Ще кажа няколко неща. За вас ще бъде много. За Европа ще бъде много е, трудно да се измъкне. А, значи, L е Европа, U е, е Штатите, V е. е е, появяващите се пазари, това се случва, LUV и изведнъж казваме това е криза, това е криза на политическата, на економическата система. Разбира се, това са глупости. 50 милиона повече хора са останали без работа в 2009 година в сравнение с предишната година. Световната година, е, економика обаче създава 2 милиона работни места всяка година. И ако това е цената, трябва да сме готови да платим цената, защото в противен случай няма да сме създали е, тези работни места. Европейците имат много интересни идеи. Европейската централна бан, банка купува ценни книжа, което не е, е разрешено. Това е против Европейския договор, да не се купува директно от правителствата. А това е всъщност е, спасяване от е, дълговете. Вие можете да видите кой притежава тези дългове. Някои притежават повече, други притежават по-малко. И сега виждаме едно прехвърляне. Защо купуват гръцки книжа? Защото те са им обещали 750 милиона. Те защищават някои от банките. И ако аз съм парламентарист, е, бих е, е, се попитал защо то го прави това. Правителствата казват, че ще се направи каквото е необходимо да защ... се защити Европа това е много хубаво увеличаване на експортния потенциал. Гърция никога няма да ви върне парите и който ви каже а, че нещо различно, той знае, че не ви казва истината. А, е, много скоро съотношението с БВП ще скочи до 160% е, и всъщност и някои други държави е, се приближават към същия проблем. И, и суверенните дългове на държавите членки на Европейския съюз сега по-високо от колкото и ние смятаме, че има значителна възможност за дефолт на, а, на държавите членки на Европейския съюз, отколкото на големите корпорации. И аз мисля, че и необходимо е едно обсъждане на банките, реформата е, на европейско равнище, коя, по която нищо не е направено и разбира се и реформата или още по-добре премахването на рейтинговите агенции по въпроса за Басъл. Е, много от е, банките, от държавните банки са направили грешки, е, при това грешки, които повечето от частните банки не са направили а, продаж. Аз ви препоръчвам страница 58 до 63 на наръчника на МВФ. А, въпросът е не пипайте нищо, защото това ще бъде вредно за пазарите. Необходим е а, и де, дебата е, не беше е, приложен, както искаше Локър. Определено обаче е необходимо реформа е, и преструктуриране на банковия и финансовия сектор. И сега няколко бележки как може да се измъкнем от това чрез стимулиране на е, реалната економика. Съвсем накратко стимулирането определено не е начин за излизане от е, кризата отговарям на въпроса. Изхарченето на дефицита също не е решение. Марк Кейнс живя преди, живя около година и половина, обаче пак умира, както умря преди много години и не беше честно да го съживява. Е, харченето на дефицита няма да реши изобщо нито един проблем, защото хората имат чувството, че трябва да плащат отново сега се увеличават данъците, европейците, европейците трябва да се откажат от политиките им. Всъщност, е, вашето правителство ви е приятел, ако е, отговаряте на две условия, ако сте е, големи и ако сте успешни. Ако сте малки и успешни, никой не, не се грижи за вас, освен ако не сте много малки, тогава всички искат да ви защитят. Единствения е, начин е иновации, предприемачество, по-голяма динамика, нови продукти, нови услуги, създаване на възможности за нова работна заетост. Ние разбираме е, погрешно иновацията в Европа трябва да се вземе, да се направи разликата между иновации и открития. Е, откритията се означава и харчене на пари. В е, това е, е пари, които се обръщат в знания. Това го правим добре в Европа, но лошо правим, е, лошо превръщаме пари в знанията и там трябва да се подобрим. Това е единственото ли е, което можем да направим, за да излезем от е, кризата. Е, световната економика е по-добра, отколкото изглежда от европейска гледна точка и защо глобалните е, проявяващи се пазари е, пра, е, са отговорни за повече от 50% от БВП. И следователно, има ли разделяне. Значи, а, а, новите пазари се отделят от нас, а ние се опитваме да се обединим с тях. Е, погледнете Китай. Китай преди 10 е, години е, допринасяше 17% в, в световния БВП, а сега ще бъде около 30%. Т.е. това ще бъде едно от най-големите положителни явления за Европа и за някои държави членки, които в момента е, се измъгват някакси от проблемите и се надяваме, че нещата ще бъдат добри за еврото. Искам да кажа едно-две изречения. Не трябва да се, сравни, да се срамуваме от това, че, а, че разме, обменния курс на еврото е 1,22-23 7 години а, от съществуването си беше над 1,25. Голман Sachs направи ни сметки и публикува, че всъщност истинската му цена е някъде около 1,22. Така че сме добре. А, всъщност ние поставяме а, бремето върху европейския потребител, защото те се бяха облагодетелствали много от високото евро. Виждаме проблемите с туманодобивната промишленост в Европа. И ако се дигне цената по отношение на, долар, а, на долара, а, европейската стоманодобивна промишленост е в плюс. И ако се надяваме, че китайците ще създадат нова стоманодобивна промишленост, излишък, който се дефинира като а, величината над потреблението на Китай – Китай произвежда много повече, отколкото европейския капацитет. А, аз не казвам производство, защото ние не произвеждаме на 100% и това ще бъде следващия ни, ни дисбаланс. С, а, дисбалансът сега отива а, много повече в полето на някои сфери процента от експорта на Китай е към европейски и американски компании. Следователно, това, което правим през последните години е много положително развитие и аз мога да кажа, че света е в много по-добро състояние в сравнение с кризата през 30-те години на миналия век, защото пазарните економики или капиталистическите изменения, капиталистическите економики, при тях се наблюдава едно развитие в Африка в, по време на кризата през 30-те години. Пазарната економика или капиталистическия свят беше много а, малка и повечето от световното население живееше другаде. Искам да кажа, че нещо по-положително. всъщност новите пазари ни помагат да излезем от кризата, ако не направим твърде много грешки в Европа, но това не е толкова сигурно. Благодаря ви. Преминаваме към въпроси и отговори и предлагам в първия кръг е, да е, разгледаме, да, да вземем думата по политически групи. Първо от ЕНП. Uh, Благодаря на двамата оратори. Бяха интересни. Ще задам въпроси към двама ви, но първо към господин Юнген. Вие заявихте, че е необходима динамика, нови работни места, нововъведения. И като политик аз често повтарям тези идеи, мисля, че и колегите повтарят тези думи, но като че ли никой от нас не знае как точно на практика да се приложи всичко това. Няма политик по света, който да бъде против а, тези идеи. Напротив, всички биха ги прегърнали горещо, Въпросът е какви са политическите решения, които трябва да се вземат, за да може всичко това да стане факт. И затова въпросът ми към вас е какво трябва да бъде направено от законодателна гледна точка, от гледна точка на изготвяне на политики, за да излезем от тази каша. Аз разбирам, че може да направите анализ, има ясен отговор, но не ми е ясно а, какви според вас биха били конкретните политически мерки? Well, thank you. I'm very glad you asked me the question. Благодаря за въпроса. Нямаше как да говоря по този въпрос по-рано. Европа има нужда от допълнително 6 милиона предприемачи, според мен. И затова първият въпрос би бил как да убедим 6 милиона души допълнително да започнат свой бизнес. Ми, първо, трябва да ги убедим, че не ги смятаме за враг. Не ги смятаме за експлоататори. И трябва да ги накараме да разберат, че ще им помогнем, ако се насочат в тази посока и че най-вероятно голямата част от тях ще се провалят. Трима, четирима от всеки пет се провалят първите години. Защото в крайна сметка не е нужно да живеем в една култура, която а, да приема само победителите. Трябва да изградим една култура, която приема и тези, които губят. Защото казах, 3-4 от всеки 5 се провалят. Така че трябва да заложим условията, за да се развият тези предприемачи. Трябва да създадем и един имидж. И точно политиците могат да играят роля тук. И този имидж е на социалния герой на предприемача. Защо е той социален герой? Защото той поема и личен, и социален, и економически риск по отношение на лицата, които наема, поне докато те работят за него трябва да накараме хората да разберат, че не са ни необходими не само герои в спорта или звезди на сцената, както видяхме събота вечер, а трябва да имаме герои и бизнеса. Не говоря за огромни заплати, но в най-голямата економика на Европа, например, хората смятат за отвратително, че шефът на една банка, която извлича големи печалби, изкарва 11 милиона евро годишно. един от най-известните футболисти от Байен Мюрхен, изкарва 11 милиона годишно и всички го приемат. Защо единия да може да взема толкова, другият не? От друга страна знаем, че за банкера това са 11 милиона преди данъчно облагане, а за играч, футболиста, извинете, това са чисти 11 милиона. Т.е. 11 след данъчното облагане. Така че трябва да променим културата. От друга страна, мисля, че нямаме достатъчно бизнес ангели, няма такава култура. Тоест, лица, които да подкрепят финансово малки предприятия, зараждащи се фирми, имат необходимото ноу-хау в предприемачески план, защото тези вид инвестиции са просто прехвърляне на ноу-хау от едно поколение предприемачи към следващо поколение предприемачи. Така че това ни трябва. Освен това, Нямаме рисков капитал, нашия пазар на рисковия капитал е много незабележим и тези новозраждащи се фирми не трябва да започват с банкови заеми, а с дялово участие от страна на инвеститорите. Ето това е проблема. При идеите, в самото начало, при зародиша на тези фирми няма дялово участие от страна на инвеститори. Та, няма и е, рисков капитал. Той е необходим за разрастването на бързо развиващи се малки фирми. Имаме една политика за малките и средни предприятия, при която политиците смятат, че малките и средни трябва да си останат малки и средни. Но много малки фирми трябва да имат възможност бързо да се разраснат, а не да ги притискаме да си останат малки. много малки фирми годишно в Штатите има, докато при нас в Европа те са много по-малко. 75% от рисковия капитал в света идва от САЩ, 80 милиарда долара, плюс 17 от бизнес ангели, 35 а в Европа едва ли има 3,5. Така че Силиконовата долина, 2,5 милиона души живеят в Санта Клара. Там от тях излиза толкова рисков капитал, който, колкото ние само може да си мечтаем. Израел е пазарен лидер там с 250, докато в САЩ 10 долара пер капита, извинете на глава в населението, докато при нас е 5. Това бяха само някои идеи но могат да бъдат много конкретни, що се отнася до изготвяне на политики, на политика по данъчно облагане. Но ако данъците са такива, както в Германия, като, например, човека, който инвестира в едно новосъздадено е, предприятие, се смята за същата същия вид инвестиция, както ако купуваше държавни облигации. Е как? Моля ви се. Защо някой да си рискува средствата при първата инвестиция, която е най-възможно рисковата? Защото в един огромен процент от случаите те си губят парите. Така че като политици можете да промените много неща. Аз искам съвсем накратичко. Съгласна съм с господин Юнген за тази култура за, на победителя. Ако искаме динамична економика, би трябвало да приемем губещите. Поне така ги определяме сега. Но може би не е добре да ги наричаме така. Трябва да ги наричаме серийни предприемачи. Американският конгрес в момента обмисля една такава дефиниция или изковаването на една, един пакет за реформа на а, банкрут или обявяване състоятелност на малки предприятия. Та този пакет ще създаде трудности кредиторите да си извлекат парите от малкия бизнес, а пък малките предприятия няма да могат да вземат а, съответните заеми по-нататък, защото няма да могат да си обезпечат заемите и всички в крайна сметка ще бъдат стагнирани и от а, двете страни. Т.е. движим се в обратната посока на тази, която ни се иска. Гледайки от а, гледна точка на малък бизнесмен, предполагам, че господин Юген ще потвърди, провалът не е провал. Това е просто преминаване към нов проект. Човек извлича полки и се опитва следващия път да работи по-добре. Трябва да приемем това и, дори, и то да стане част от нашата култура. Но трябва да правим разлика от това да създадем предприемаческа култура до това една предприемаческа култура, която да си струва и усилията и да води до економически растеж. В някои а, държави, които не са много добре развити, и даже бих казал а, никак не са развити, има много предприемачи. Хора, които лъскат обувки или събират буклук или цароват в буклук. Тоест правят неща, които никой не би искал да прави. Ето това е също предприемаческа култура, но ние не търсим такъв тип предприемачи. И от гледна точка на изготвяне на политики, а, вие задавате един въпрос, който задават много развиващи се страни. И той е къде са основните ни възможности за развитие като държави? развива ли нашето образование достатъчно широка основа за економически растеж? Какви са пропуските, които трябва да запълним? и как можем да се възползваме от всичко това, което ни е дадено, за да създаваме и ние нещо, което да оставим на следващото поколение. Това са въпроси, които са специфични за всяка страна. Техните отговори всъщност са специфични за всяка страна. И затова, ако си спомняте, показвах една графика, при която в началото имахте най-различни видове пътища, такива с събиране на такси, други, обикновени и така нататък. А, всичките тези пътища създадаха економически растеж за съответната държава, защото те свързваха мрежи, даваха възможност за превоз на стоки. В случая с САЩ отвориха възможност за достъп до земи на Запад за хора, които могат да се възползват от тази земя и да произвеждат нещо от нея отново това доведе до економически растеж. След това далекосъобщенията, законите за патентите, интернет. Всичко това не съществуваше в миналото. По отношение на далекосъобщенията, трябва да кажа, че изведнъж се извлекоха пари от продажбата на някакви е, ленти, достъпи, широколентови и така нататък. Но трябва да се създаде тази възможност, за да може бизнеса оттам насетне да я използва. Патентното право. Това беше една революция в САЩ, защото тогава за първи път човек може да патентова идея, бизнес идея а не някакъв предмет, който произвеждате, който отново доведе до економически растеж. Та хубаво е да се мисли за напред какво възниква. Пенсиониране, енергетика и така нататък. Не знам кои отговарят на вашите държави, кои биха могли да ви помогнат да развивате оттам насетне растежа. Е, председателят. Има много дълъг списък от хора, които искат да вземат участите. Първанш Берез, е, като докладчик и представител на социалистите. След това имаме Шмидт е, от либералите. Чувате имената. Бих желал да помоля докладчиците да отговорят малко, да отговарят малко по-кратко, защото иначе няма да може да се отговори на всичките въпроси. Искам също така да помоля онези, които задават въпросите, за да дадат въпроса на един или на другия оратор, иначе няма да стигнем до края. Първаш. Благодаря, господин председател. Е, не споделям напълно тази логика, която беше изложена. Всъщност не виждам очертана някаква ясна демаркационна линия. И дори елементи, които си противоречат всъщност да се представя тази криза като криза на банковата система на Г7 и Европа да носи основната отговорност за това, тъй като е закупила продукти, изработени от американската финансова система. Смятам, че подобно обяснение не е много логично и да се е, пренебрегва напълно финансирането на американския дефицит. Не можем да си затворим очите, а да ги оставим отворени само за един от елементите. Обръщам се конкретно към господин, към професор Юнген. Вие казвате, е, че американската политика по е, ипотеките има доста несъвършенства. Аз на напълно не приемам и двете изложения, които бяха направи. Но има една точка, по която изразявам съгласие. Основният елемент в тази криза е навлизането като основен а, субект а, ново а, развиващите се економики, но а, от тук да се каже, че а, предизвикателството, основният елемент за утре е развитието на малките и средни предприятия. Не вярвам някой да се противопостави на това. И наистина трябва да се а, имат предвид тези два фактора за растеж. А за да се върна на темата на а, днешния семинар – и двамата оратори критикуваха Базел. Всъщност, какво очаквате вие от Базел? Как виждате развитието? След като ви изслушах, смятате, че европейците трябва сами да се спасяват. Извинете ме, ако ви звуча прекалено радикална, но точно с такова впечатление останах. Нека да зададем повече въпроси и да, да отговорим наведнъж. Благодаря, господин председател. Благодаря за изказванията. Вие сте малко песимисти, рисувате една мрачна картина. Мисля, че видяхме, че с течение на годините ние може да се справяме е, дори с, с е, бедствия цивилизовано и от моя гледна точка мога да кажа, че светът е, е много по-добър, отколкото преди 20 години. Има много повече свобода, бедността намалява и мисля, че това трябва да се каже. Един от въпросите им, вие казахте, че Кейнс е мъртъв. В крайна сметка всички ще умрем или сме мъртви. Но а, защо пазара не успя да се коригира? ако сме истински капиталисти и вярваме в свободния пазар. Алан Гринспан говорил, е мислил по този въпрос и той сами е много разочарован. Може би е, може да ни обясните защо пазара не успя да се справи. И втория ми въпрос се отнася не е, за щатите, Штатите не са тясно свързани с Китай, а ние всички сме повече или по-малко свързани. Ако има 500 милиона китайци, които живеят с 2,5 долара на ден и има милиони, които живеят само с 1 долар, а Китай има 4 трилиона долара валутен резерв, те трябва да направят нещо, за да получат възвръщаемост. И те могат да направят много неща. Има един огромен пазар. Защо? А какъв е точният въпрос? Да, ще стигне и до него. Защо? защо Европа не може да спечели, не само Штатите, защо Европа да не може да извлече полза от този огромен пазар? Ще бъда кратък, ще бъда по-радикален, отколкото е, съм обикновено. Първо, когато казах, че тази криза е необходима, ние може би е, бихме могли да а, избегнем голямата криза, ако бяхме приели една по-малка криза по-рано. Гринспан е разочарован, доколкото разбирам, защото тогава, когато имаме спад в а, а, економиката на щатите във втората половина на 90-те години и в а, първата и първите пет години на след 2000-та година се, се реша, решава въпроса с намаляване на лихвите, което създава до много по което води до много по-голяма криза. Това може да се обсъди по-нататък. Можем да приемем в пазарната економика или в капитализма, както да искате да го наречете, да се съгласим да приемаме по-малки кризи, за да избегнем по-голяма криза. Ние сме в австрийска ситуация, която няма абсолютно нищо общо с австрийската а, ситуация сега с австрийското правителство. А, това е всъщност една дефиниция на циклите а, с твърде голяма ликвидност. И а, едно нещо, което се а, подценява е изграждането на свръхкапацитет за производство в целия свят през последните 20 години. Аз а, посочих примера с туманодобивната промишленост, а, когато тя се овели, когато а, света се а, увеличи с 2,5, но капекс се е повишил три пъти. Т.е. ние създаваме свръхкапацитет от около 15% за 20 години, като сме предполагали, че капацитета е бил използван преди 20 години 100%, а това не е така. Също имаме огромен свръхкапацитет, именно за това това ще се отрази на инфлацията през следващите години. Дефицита на американското правителство няма абсолютно нищо общо с, ценовата политика на жилища. европейските банки инвестираха повече в, токсичните активи, така че тия неща не би трябвало да се смесват. инвестиционните банки е, не оцеляха. Две решиха да станат банки и какво ще правят е, е, в бъдеще. Ще поживеем, ще видим. А по въпроса за Базел, съм много за по-високите е, изисквания за собствен капитал. Аз съм за е, такива по-големи съотношения и мисля, че те се справят много добре и трябва да приемем това. Аз съм... Малко не ми харесва нагласата в Брюксел и национал, в някои национални правителства срещу тази позиция. Няма а, а, няма начин да се заобиколи този проблем. Необходимо е да има по-високо съотношение със собствения капитал. Мисля, че има все още хора, които живеят а, с 2 долара на ден, но вече а, повечето от тези хора не са в Китай. А, в Китай намери резерви еврото загуби състезанието през следващите десетина години като резервна валута, ние много печелим от Китай. Това е отговор на вашия въпрос. През първите 4 месеца износът от Европейския съюз и, например, на Германия е бил много по-голям в, към Китай, отколкото към Франция, най-големия ни търговски партньор. Така че ние се възползваме и ще е, излезем от е, е, капана господин Мейсън. Ще се опитам да бъда кратък. За, говорете, ако обичате, за ролята на инвестиционните банки във връзка с малките и средните предприятия. Що се отнася до Басел, един от а, ключовете за разбирането на тази криза, това е по-скоро криза на отговорността, а не на активите. Кризата е нищо, не е нищо ново. Спомняте си кризата на ценните книжа. А, всич, имало е такива кризи но хората не им обърнаха вниманите, е, внимание и е, не можахме да им обърнем достатъчно внимание. Именно за това сме на това държе сега. Е, база, реформата Базъл трябва да съсредоточи вниманието си повече за, върху наблюдаването на си секуритизацията, не толкова да разглежда използването на рейтингите да и преценяването на секюритизираните акции, инвестициите. Това ще намали ефекта на горещите пари Казвайки това, тъй като секуритизацията на банките беше проблем, то е част от решението също така. Имаме много а, зрели сектори в пазара. Продажбите на дългове са изключително важни за съвременното баркиране и това трябва да се запази. Следователно трябва да се направи един баланс с база, за да можем да насърчаваме иновациите на новите колатерали и също времено да запазим секуритизацията и трябва много внимателно да следим баланса. Другия въпрос е ролята на инвестиционните банки. Е, инвестиционните банки с удоволствие бих участвали в възстановяването. Защо не са го направили това? Защото ние се намесихме и се опитахме успяхме да, и, да, да, да спасим банките. Това е по-скоро един морален проблем. И последното за Китай. Трябва да бъдем много внимателни за, във връзка с Китай. Китай предоставя печалби за Китай и за никого а, другиго. А, Китай Китай в Африка използва китайски машини, китайски работници, китайски капитали и нищо не остава за Африка. Благодаря. Голяма част от въпросите, които исках да задам, вече са покрити. Исках да говоря повече за задлъжнялост и дялово участие. Те въпросът е, трябва ли да не разчитаме толкова на инструменти от типа за задълженията, особено що се отнася а, до за това, че предпочитаме да финансираме дълг, отколкото да финансираме дялово участие. Какво трябва да направим? Дали не трябва да има по-добро третиране на участие като дялов участник? А, като че ли в Европейския съюз разчитаме прекомерно на финансиране на дългове за нови фирми, особено у нези, които имат проблем с набиране на такъв тип дялово участие. Говорихте за финансиране VC. Какво мислите за директивата за альтернативните инвестиционни фондове? Смятате ли, че това ще има отрицателно въздействие върху тези рискови капитали а, или VC? И как да подходим, дали могат да бъдат те управлявани отвън или не? Следващия въпрос. Прагмати и вио Πράγματι, οι δύο благодаря ви, господин председател. Е, наистина бяха интересни е, и двамата оратори, но преди да задам въпроса си, искам да ви призная нещо. Е, всъщност, впечатлението, което оставиха и двете изказвания, беше убедеността в заключенията и пътя, който трябва да следваме. Не знам е, до каква е, степен това оказва влияние на политиците. А въпросът ми е след кризата, нямате ли някакви съмнения че всъщност това, което препоръчвате, е било в основата на кризата. И наистина е, очудиме вашата убеденост. Втори въпрос. Как ораторите оценяват участието на Международния валутен фонд в механизма на подкрепа на тези държави, които се сблъскват за затруднения в е, еврозоната? дали е, това е някакво сътрудничество, за да се преодолее кризата. А доколкото разбра господин Юнген, е, той каза, че е, каквито усили да се положат Гърция, никога няма да погаси своя дълг. Каква е тогава ролята на Международния валутен фонд? Благодаря ви. Не се ползва микрофон. Well, the, um, the question, um... По първия въпрос. Съгласен съм за този режим, който е погрешен да финансираме за кредити, а не дялово участие, защото по този начин допринасяме за кризата. Общото данъчен режим в страните предпочита, дава предпочитания за предоставяне на кредити, а не за купуване на дялове. Дадах пример за това. Една от причините, поради които рисковия капитал, и то неформалният такъв, е бих казал, недоразвита, мога да употребя и по-силни думи, се дължи и на данъчното облагане. Така че трябва да се опитаме да не дискриминираме дяловото участие и да не предоставяме добри условия за предоставяне на кредити. Трябва да обърнем нещата. Що се отнася до рисковия капитал, да, и това е недоразвито. Дадох цифри 34, 35, 38 милиарда долара миналата година рисков капитал, а при нас, дори включая неформалния, е 3,5 до 4 милиарда. 10-20% делят економиките като растеж, но ако погледнем това съотношение, то ще видите 1 към 10 или 10 към 1. Така че няма финансиране за нововведения при нас. И сега трябва да кажа, че искам да коментирам инвестиционните банки и малките и средни предприятия. Добре, че инвестиционните банки не се занимаваха с това, защото щяхме да имаме проблеми и с тях. Не са ни необходими те за това. Необходимо ни е дялово участие от ангели, от рисков капитат и така нататък. Що се отнася до хедж фондовете и регламента за тях? Тази схема е отвратителна, която смятате да въведете за рисковия капитал. Например, идеята да има система за подаване на отчети на всяка една от фирмите, в които са инвестирали съответните инвеститори, когато имат над 50 служители, това е възмутително. Никой няма да вземе пари от тях. Защото не иска никой да подава постоянно отчети и доклади в началото на развитието на една фирма към а, а, останалите ти конкуренти. Никой не иска да знае, да знаят останалите какво прави той. Ако го направим това, то тогава фирмите за рисков капитал а, няма да искат да участват. След това и ще предотвратите навлизането в, от на фирми извън Европейския съюз. Ако има по-малко брутно финансиране, то тогава няма да има инвестирано от страна на ангели и тогава по-малко фирми ще се създават. Ако го направите това с директива или с регламент, а, тогава ще постигнете голям успех по отношение на намаляване на броя на новосъздадените фирми. Направо ще убиете рисковия капитал, защото той така че казах е недоразвит, а кой по света иска да прави е, такова нещо сега? Мисля, че това няма да ни помогне никак. Надявам се да съм отговорила на въпросите ви. Не отговорихте вие? Да, не отговорих. Извинявайте. Пропуснах. за причините на кризата. Не знам за какво говорите, за дисбаланса в Европа или този, който е свързан с държавната облигации, кризата с тях. Та, като се каже криза, вече не знам за коя криза се говори, защото има много кризи. Но ако говорим за кризата в Европейски съюз по отношение на задлъжналостта, ето ви отговора. 75% в еврозоната, 108% Г8, САЩ е към 80. Да. Япония е над 200. Обединеното кралство 107 е, или нещо такова. Това са причините. А са разтърсени от кризата. Онзи ден имаше една конференция. Господин Манил от Голден Сакс беше там. Той каза, добрите новини са Та, да, лошите новини, извинете, са лоши за Европа. Добрите новини е, че това не оказва, са, че това не оказва никакво въздействие върху световната економика, тъй като е прекалено малка Гърция. Участието на МВФ и на ЕС, може би знаете или не, аз съм първия Брюсел, който предложи Европейски валутен фонд, не за спасяване като МВФ, а превенционен такъв. Смятам, че той е необходим. Необходим ни е различен режим защото солидарността е двупосочна улица. Дали МВФ ще предприеме всички мерки, не знам, но най-важното, според мен, и според МВФ е Гърция да може да изпълнява задълженията си и обещанията, които е направила, и съответно правителството да може да прокара своите решения. През 2013-2014 година Гърция ще има 145 до 150 е, съотношение БВП дълг. Лихвите растат. Преструктурирането означава нещо друго. Тези, този период на ниски лихви вече свърши. По-малки лихви на по-висок е, дълг. 11-12 година ще има дефицит в Гърция. БВП ще се свива и номинатор-деноминатор. Единия намалява, другия се увеличава. Така че съвсем ясно се каже, ще стигнете до 140-150. 20% от бюджета ще отива за лихви. Много ще бъде трудно да се справите с това. Мисля, че в интерес на Гърция С ще бъде да се използва това време, което сега успяхте да си купите и да се преструктурира всичко. ЕЦБ купува облигации, които са взети от банки и това за мен е показател, че те са подготвят точно за това. Ще отговоря обратно по реда на задаванията. За оптимизма той ви изненадва. Ами да, неуместен е, обаче това е. Падат цените на имотите, стават по-достъпни къщите. Не мислихме, че ще е така. Производителността се увеличава евентуално, защото хората искат да работят по-усилено, за да запазят работните си места. Може да не ни харесва, но системата работи. Също се отнася с кредитните дефолтни слопове. Системата работи. Не ни харесва особено е, информацията за цените, която ни показват, но това е. Това, което ме притеснява обаче, е ситуацията с пенсиите. Ще има ли демографски балон, където ще се разчита за огромно количество хора на пенсиите, за да могат да си връщат заемите, защото кризата дойде и заради ниските кредитни спредове, особено пенсионните фондове и социалните инвеститори искаха добив или по-голяма възвръщаемост на средствата чрез надути лихви. Така че нещата не са свързани толкова с инвеститорите. Това е един проблем с търсенето на институционалните инвеститори. Обикновено това са представители на пенсионни фондове. Те искат да изкарват повече пари. Колкото повече пари управляват, предпочитат по-големи лихви, за да има по-добра възвръщаемост и солиден рейтинг от 3 пътя. Кой обаче купува дълга? Това ме притеснява. Кой го купува? И мисля, че трябва да внимаваме, що се отнася до реформата на Базел 3. Кой финансира банката? И 80-те години ние имахме една криза в САЩ и точно тогава се научихме да обръщаме внимание на тези, които купуват кредити. Например, бюрото на Bureau Indian Affairs беше тези, които купуваха много последните 150 години от името на индианците. Те бяха създавали тръстове и те бяха първите инвеститори а, а, в а, такъв тип а, задължения. Как да насърчим инвестициите в малки и средни предприятия? Дали Европа Европейския съюз може да инвестира такъв фонд в САЩ ние национализирахме федералните финанси и предоставихме преки инвестиции на фирмите. Това е нещо от миналото, обаче не, не го одобрявам и е трудно след това да се освободи човек от него. Един по-добър подход, извинявам се тук, че не съм съгласен с господин Юнген, но според мен тази прозрачност и информация за условията на малки и средни предприятия трябва да бъде предоставена, както се опитват да правят при нас Дава се различните рейтинги на малките и средни предприятия и като създадат такива рейтинги, те могат да, да получат повече а, заеми. И в Аржентина се пробва и работи. и сега последните, Ханс Петър Мартин и чухте Господин Мейсън, в края на вашата презентация, първата ви презентация, вие казахте, че всяка държава трябва да използва собствените си ресурси и че няма ясна рецепта или че или трябва да го направим сами или ще бъдем принудени да го направим чрез световна война. Можете ли да кажете а, как неизползването на какви ресурси ще доведе до световна война. И сега въпрос към господин Юнген. Има много неща, по които можем да се съгласим с необходимостта да се отворят повече държавите членки на Европейския съюз към предприемачеството. Ако направим това, вие споменахте 5 милиона допълнителни предприемачи, но въпреки това ще останат много хора, които няма да могат да живеят на базата на наличните сега средства. Вашата идея казва ли, че трябва да се откажем от германския модел, а да следваме вьетнамския модел по-скоро? И ако да, какво означава това за политическата култура на Европа? Всъщност, повечето политически партии бяха избрани, обещавайки точно обратното на това, което вие казвате. Има толкова много сведения за спекулация а, срещу еврото. Каква е, какъв е според вас процента за лошите спекулации? Какво беше толкова лошо в спекулацията? в също еврото. Смятате ли, че всички знаят какво означава вьетнамския модел? Може би имате предвид Корея. Мисля, че Вьетнам е много по-напред. Повечето млади хора печелят. Е сега госпожа Хюбнер. Благодаря, господин председател. Въпрос към господин Юнген. Има много неща, които могат да помогна да си излезе от кризата, но ще се съгласите с мен, че ние избрахме пътя на повече чрез регулация, за да се избегнат фалитите на правителствата и на пазарите. Въпросът ми е какво ви казва вашия нюх? Ще можем ли да се справим, за да може да имаме една, да, да постигнем една система, която да не се влияе толкова от кризи? Защото ние не се занимаваме въпроса с, с, с комплексната природа на финансовия сектор и също така не говорим за модела на корпоративното управление. Един кратък въпрос на господин, към господин Мейсън. Господин професор, когато говорите за големи високата цена за грешното решение. Вие показвате всъщност една разлика между липсата на ликвидност реалност и, е, ли, и, е, и сега разбирам какво имате предвид по, а, под вьетнамски модел. Не знам какъв е немския модел. Вероятно има множество интерпретации и всеки използва. Това е нещо като европейски социален модел, а много малко хора е, много, доста хора е, знаят какво е, мисля аз по този въпрос. Той не е европейски, не е и социален и не е модел за всички. А сега по въпроса за Виетнамците, и германците трябва да станат по-приемчиви. Миналата година имахме най-малко новосъздадени предприятия през последните 15 години. Така че няма възможност. естествено, възможността е всички да, да обеднеем, но това не е приемливо, но не, са необход... искаме да, да забогатеем. Това означава повече предприемачи, повече включване, повече хора да участват в системата, а не само да харчат пари. След това въпросът беше за лошите спекулации. Аз не знам какво означава а, а, лоша спекулация. Спекулация идва от латинския глагол спекулар, което означава размишлявам, да кажем, когато, взе, когато премахнете а, е, трите А а, е, твърде късно, каква е ползата от а, е, рейтинговите агенции? много е, е лошо е, да се използват къси решения. Значи, независимо от това дали а, е, е, е, сега много политици говорят за naked short и dress short. А каква е разликата между двете? Аз не мога да проследя този дебат, защото казвам, че не увеличавам сега в момента приятелите си с, с това, което казвам. Сега късите продажби и така нататъчните спекуланти са постигнали много повече през последните 12 седмици, отколкото Европейската комисия, ЕЦБ, европейските правителства и е, министрите от Екофин през 12 години във връзка с, е, бюджетен режим, обсъждането на публичния е, дълг. Е, и тази че, статия, за която а, говоря, е, там се казва благодарение на спекулация унези, които спекулират. Е, сега не знам какво е лоша спекулация. Спекулацията бива успешна и неуспешна. Истинските спекулиращи бяха награ... наградени чрез програмите на Европейския съюз. Спекулиращите са унези, които купиха гръцки е, е, ценни книжа и след като направиха това в продължение на 5 години или 8 години, спекулираха правилно, че европейските правителства няма да, е, няма да ги изложат. И това са всъщност истинските спекуланти. Госпожа Хюбнер, е, мисля, че въпрос, е, отговор на вашия въпрос е много ясен. Той няма да бъде чрез повече регулация. Има е, компромис компромис, трябва да се намери тясната пътечка между двете решения. Историята не се повтаря, но тя ни учи. Някои хора казват, че тя даже дори, че тя дори не учи, защото много хора не искат да, да, да учат. След кризата има нисък растеж поради по-стрикната регулация. Но след това идват хора, които казват, ами айде, може да започнем от начало, бъдещето изглежда розово, изведнъж се случва, че се подценява риска, надценява се собствената ни възможност да си намерим подходящ обект за инвестиция. Имахме една много добра економика при Green и след това всичко отива по дяволите. В 2018 година се говори, че всичко ще бъде розово, но това е защото хората вече ще се забравили кризата всъщност нещата не са никога различни. В кризи се случват през последните 800 години. Винаги е едно и също. Всичките кризи, когато са станали през 1800 и еди коя си година, 1900 и еди коя си година, тук все още може да си говорим е, едно и също. Господин Мейсън, може би, ако вървим още по-назад по е, историята, един въпрос, който ми зададе е, при, професора ми в Лондон School of Economics Финансистите са много креативни на хубава книга Friedman and Schwartz Monitoring History of the United States. Там ни напомня, че същата криза а, се повтаря в социалната си динамика. Аз исках да отчета взаимодействието на економическите и а, социалните аспекти на онова, което виждаме в тази криза с социалните аспекти са запознати нашите гръцки приятели, опитвайки се да постигнат по-добър баланс, но на много висока социална цена. по въпроса за разделянето, аз си задавам въпрос при какъв растеж ще се, направи, ще се постигне това. Вероятно това ще бъде при много по-нисък процент растеж в сравнение с по-малко развитите страни. Що се отнася до въпроса за платежоспособността и ликвидността, моят специалност е да пиша статии, да анализирам банковите неуспехи по време на депресията в Штатите и да документирам тази бавна динамика на а, банковите провали, тъй като банките не са се сринали изненадващо изведнъж а, по време на голямата криза. В много от банките симптомите са били на лице седмици и месеци преди това. Нареждания на банките да преразгледат а, техните активи. И кои банки всъщност се сриват? Ликвидността е истински проблем. Криза в ликвидността а, трае два дена, защото ако сте една здрава банка, аз ще ви намеря пари от където и да била по света. И ако съм добър, е, добър е, спекулант, аз наистина ще ви намеря пари. Е, и е, тогава кризата в ликвидността ще изчезне. Дори в е, голямата депресия кризите в ликвидността а, е, са траяли един-два дни, а в днешно време това ще бъде час-два. А ако наистина вие сте платежоспособни, ако сте не платежоспособни, обаче няма да получите пари и ще ще си отидете. И всъщност пазара взема реш... последното решение. Това, което искаме е регулаторите да, да изпреварят събитията и да бъдат на пазара със своите сигнали много преди да се случи катастрофата. Много от банките, е, които е, са изпитали кризи, това са били кризи, които биха могли да бъдат предвидени месеци по-рано, ако съответните банки са имали е, желанието, волята и решимостта да направят и е, правомощията да го направят, защото в крайна сметка ако един регулатор иска да действа по отношение на една банка, дори ако една банка, която е неплатежоспособна в проблеми, те ще заведат дела, за да може да се забави процеса с продължение на години. Така че всеки правителствен орган трябва да насърчава регулаторния орган да си върши работата, за да не се повтаря една такава внезапна криза. Това е, е първата част на, нашето, на нашия е, форум. Благодаря. Сега искам да поканя е, господин Бървел и господин Коре за втората част на нашия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 Започваме с втората част на семинара, който е свързан с трансатлантическото сътрудничество. Много важна тема. Няколко пъти вече сме говорили по тази тема в нашата комисия. Когато започнаха заседанията на Г-20 и започнаха да излизат техните препоръки, ние се надявахме да можем да сближим позициите си и да няма разнобой. Обаче напоследък трябва да кажа, лично аз, че оставам с впечатление, че едва ли може да очакваме координиран отговор на кризата – дори си мисля, че се раздалечават позициите ни. Не ми е приятно да кажа това, защото ще се стигне до арбитраж. Но очаквам с нетърпение сега да чуя становищата на нашите експерти по отношение на моето безпокойство госпожа Баруел, заместник-председател и директор на трансатлантическите отношения и проучвания в Атлантическия съвет в САЩ. Имате автобиографията ни и, и след това Бенуа Кюре от Генерална дирекция Държавна хазна в Министерство на финансите. Имате думата, госпожо Баруел. Uh, Благодаря. Благодаря за поканата. I'm looking forward to uh, yeah, thanks. Um, I'm looking forward to seeing the committee in, in Washington next. Ще се радвам да се срещнем и идната седмица във Вашингтон. Ще говоря по-общо. Имам едно предизвикателство към вас и то е свързан с въпроса може ли вашата комисия, работейки с кризата, да работи с Конгреса по такъв начин, който да даде едно ново сътрудничество между вашия парламент и Американския конгрес? И това, което искам да подчертая е, че функциите са по-важни от формата. Глобалната финансова криза дава и предизвикателства, и възможности. Ще говоря най-вече за опасностите, възможностите и какво трябва да направи Европейския съюз и вашата комисия, а не вашите колеги от САЩ. Поне такава беше задачата, която ми бе дадена. Аз съм дългодишен приятел на Европейския съюз. Има опасности, за Европейския съюз от наша гледна точка. Забелязваме какво се случва с еврото. Говори се дори за разпадане на еврото при нас. Миналата седмица излезе една статия във Вашингтон Пост за това как една нестабилност в ЕС ще доведе до трусове и при нас. Така че е точно обратното на това, което казаха някои лица по време на първата част от сесията. Една интегрирана економика е вашата, но има ли възможности, които се откриват по този начин за ЕС? От една страна, една възможност да покажете, че може да се справите с предизвикателствата си сами и по този начин може да докажете своята надежност като партньор за САЩ. Та, казвайки всичко това, искам да говоря за функции, за нещата, тяхната същност, а не за механизмите. Механизмите, разбира се, са много важни. Аз самата се занимавам с изграждане на механизми, но не мисля, че сега трябва да се задълбаваме в тях, а трябва да погледнем същината на въпросите. В Вашингтон, при работата с ЕС, като че ли в момента има едно неразбиране и едно притеснение от това неразбиране за това как работите в този преходен период след влизането си на Лисбонския договор. Как ще преодолеете това? И по този начин ще ни покажете а, какви бихте били като партньор на Вашингтон. Съвсем накратко искам да говоря за институционалната уредба по време на двете администрации Буш и Обама и след това по отношенията на функциите, отношенията между Конгреса и Европейския парламент и кои въпроси трябва да разисква. Мисля, че финансовото регламентиране е, е водещо в този списък. И накрая за глобалното економическо управление. Няма да говоря сега за институционалната уредба. Вие сте запознати с нея, с нейната предистория. Мога само да кажа, че това е необичайно. Всички тези спогодби са необичайни от американска гледна точка. Обикновено нямаме структурирани отношения с други държави. Едното изключение, за което се сещам, е съвсем наскоро едно споразумение с Китай, един стратегически и економически диалог се нарича той, нашия министр на финансите и държавният ни секретар бяха в Китай за фото на този диалог, но обикновено не работим така. Ние така по друг начин подхождаме но за вас това е обичайна практика. Има среща на върха Европейски съюз Русия, вие постоянно имате такива срещи на върха, така значи че за вас това е обичайно. Та от една страна имаме официалните си отношения в трансатлантическия дневен ред и след това имаме и други видове разговори, диалози. И те са много важни. От една страна имаме такъв свързан с правосъдие, с, с сигурност, той пряно може би ще бъде възобновен. Такъв са правните съветници. Сега се подновява един диалог, който се нарича TEC, Трансатлантически економически съвет и Енергийния съвет. Всички те бяха създадени, защото и двете страни смятаха, че са необходими. Обаче с времето това може да се промени. Някои могат да се възобновят, други не. Така че всичко е свързано с а, необходимостите на момента, а не на някой от никъде да му хрумне, че някакъв диалог в момента трябва да се направи.